има отворени канали за комуникация. Израел е важен партньор за Европейския съюз. Колегите многократно тук са заявявали важността от намирането на цялостно решение в Близкия изток за слагане край на конфликта и за стабилизиране на региона, което означава една сигурна израелска държава. Европейският съюз трябва да бъде честен посредник за намирането на трайно решение на конфликта между Израел и Палестина, да се поеме ангажимент за не проява на насилие, за правосъдие, да се спазват сключените споразумения. Решението са създаване на две държави, Израел и Палестина, които да живеят в мир, в сигурни признати граници. Целта Израел многократно е упоменавал в резолюции на съвета за сигурност. Не трябва да е единствената държава, която да се третира отделно от други. Европейският съюз финансира многостранната система и трябва да бъде честен посредник. Израел е голяма демокрация в тази част на света. Благодаря ви, колегата Арена от групата на социалистите и демократите. Благодаря. Аз искам да повторя, че създаването от Израел на колонии на терорист... палестинска територия от 1967 година, включително и Ярусалим, представлява много голямо нарушение на международното право и огромна пречка за създаване и изпълнение на решението две държави, което е трайно решение. Това е параграф 1 от резолюция 2334 на съвета за сигурност от 2016 година. Голандските възвишения, включително източен Иерусалим, не са част от израелската територия. Това е параграф 16 от решението на Съда на Европейския съюз от 2009 година. И искам да припомня международното европейското право, които признават е, законността на тези селища. И е, това, което каза господин Помпео на 18 ноември е допълнителна провокация. Какво трябва да правим? Да спазваме международното право и европейското право. Благодаря ви, госпожо Могерини, за това, което направихте, за това, че спазихте международното и европейското право. Е, Европейския съд е, на 12 ноември припомни, че за дължава държавите членки и е, като Европейския съюз като цяло да се означават е, продуктите, които идват от тези заселнически селища. Ние сме европейци, вие сте част от комисията, така че припомням, спазвайте европейското право, спазвайте международното право. Това е наше задължение. Благодаря. Следващия, който ще се скаже е колегата Нарт от Реню. Благодаря. В междуна международните отношения трябва да има първостепенно място економическата мощ, а не военната мощ. И Европейския съюз трябва да играе водеща роля. Но Израел системно нарушава резолюциите на съвета за сигурност на ООН и на Женевските конвенции. Трябва да се настоява да се спазват демократичните принципи които са неразривна част от споразумението. Кога ще поискаме спазването на това споразумение? Сътрудничество да, но ако се изпълнява, Съединените щати ни игнорират, признавайки суверенитета на Израел върху окупирани територии. Ставаме а, ирелевантни, тъй като не уважаваме сами себе си. Половин век окупация е нещо неприемливо, недопустимо. Няма а, смисъл да заклеймяваме, защото това е напълно безмислено. Нека да преминем към действия. Колегата Сатори от името на Зелените. Госпожо председател, госпожо върховен представител, аз поздравявам наистина Европейската трайна позиция и спазването на право. Решението на Европейския съд повтаря тази позиция. И Израел трябва да се дистанцира от тези заселища, които са построени на голандските възвишения Западния бряг. Ние знаем, че това застрашава мира от 1967 година ние минахме от 16 000 до почти 24 е, 000 такива заселнически селища и ние трябва да защитаваме нашите ценности. Това е важно за Европа. Тя трябва да действа, тя трябва да даде своя принос към мира по съвсем конкретен начин. Европейския съюз достатъчно защитава правата. Сега вече трябва да започне да ги прилага и те да бъдат респектирани с всички средства. Комисията трябва да следи е, за спазването на етикетирането на продукти от заселищата и дори да има смелостта да отиде по-далече и да прилага наистина международното право. Благодаря. Благодаря. Следващия, който ще се изкаже е колегата Лици от ИТ. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо върховен представител, според САЩ селищата не нарушават, срещу на, на Израел, не нарушават международните правила, а според решението на съда искаме да има етикетиране на тези продукти. Защо държим на това при положение, че има много други, поне 200 още такива спорвани територии? Политиката на арабските страни по отношение на Америка е слаба – Европейския съюз обаче продължава да се фокусира срещу Израел, вместо да се фокусира върху ислямския тероризъм. Плащаме милиони евро на ислямска държава Турция и нищо не се случва. Може би това, което се случва в Кипър, ни показва, че е време да, да се замислим за това какво се случва в Европа. Следващия е колегата Вондра от ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. Въпросът за заселническите селища е част от една по-широка рамка за преговори между Израел и Палестина. И сега, сочеки с пръст една държава, не служи за нищо. Израел е важна държава партньор да е Европейския съюз в областта на сигурността и економиката. Споделяме общи ценности. Ние се нуждаем от Израел Израел се нуждае от нас. Европейския съюз трябва да участва в бъдещия политически процес между Израел и Палестина в качеството си на един честен партньор, извинете, честен посредник и да не подкопава собствените си позиции. Мирът между израелци и палестинци е възможен когато палестинците имат общо легитимно демократично управление. Европейския съюз не трябва да е просто платец, а трябва да бъде играч. Трябва да се сложи край на подстрекателството от страна на палестинската власт и да не се допусне продължаване на израел-палестинския конфликт. Председателката отново искам да ви помоля да спазвате времето си за изказване. Следващият оратор е колегата Андерсон от името на ГУЕ. Аз мога да кажа, че съда отсъди че трябва да имаме етикетиране на храната и напитките, които идват от откраднатите палестински земи. Но това не е достатъчно. Всякаква търговия с тези заселнически селища им дава възможност да продължат да се разрастват. Ние не можем да ги наричаме от една страна пречка на мира, и незаконни и същевременно да търгуваме с тях, да им даваме средства, с които те да се развиват. Това, е, това, ни, това ни прави виновни за опресията върху палестинците. Ирландското правителство продължава да блокира това законодателство. Много говорим за подкрепа на решението с двете страни, но забравяме да кажем, че една от тези страни, Палестина, е в неизгодна позиция, както показва и позицията на САЩ. Непрекъснато говорим за това как Израел нарушава европейското законодателство и въпреки това ние обръщаме повниче внимание на окупатора мисля, че не разбрахте. Имате една минута. Следващия, който ще говори, е колегата Касталдо. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Вероятно не е изненада, че Майк Помпео на 11 ноември обяви радикална промяна в американската политика по отношение на заселническите селища на Западния бряг, че те вече не трябва да се разглеждат като нарушение на международното право. С това решение американското правителство тотално промени позицията си и вече не е надежден посредник в Близкия изток. Това е тежък удар върху решението две държави. Аз ще се опитам да бъда конструктивен, въпреки че ситуацията е трудна. САЩ очевидно вече не желая да изпълнява тази роля на посредник и следователно Европейския съюз трябва да се намеси, за да започне един комплексен мирен процес. Близкият изток е в пламъци. Освен това, ние имаме конфликта Израел-Палестина. Необходим ни е приоритет за трайно решение. Това обаче не трябва да се разглежда като че ли въпросът е второстепенен, точно обратното. Всичко е свързано с този конфликт Израел-Палестина. Благодаря на госпожа Върховния представител за нейната дейност и се надявам, че новата комисия ще поеме инициативата от нея и е, Израел и Палестина вече ще имат нова пътна карта, за да стигнем до ново решение има а, международно право, има и решения на Европейския съд. Към всичко това трябва да се придържаме, защото в противен случай ще пропуснем шансовете си за добър резултат там. Благодаря следващият оратор, господин Мандъл от НП. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, има политически, морален аспект има роля на Европейския съюз, има позиция на Европейския съюз. Моралният аспект, според мен, е, че става дума за единствената еврейска държава на тази планета и за а, древния дом на еврейския народ а, за хиляди години. Кои сме ние като Европейски парламент? А, да съдим онези, които се заселват там. Има и политически аспект. Трябва да се изолира въпроса за заселническите селища от останалите, защото това е нарушение на мирния процес, а не подкрепа за него, тъй като има различни аспекти. Ролята на Европейския съюз в мирния процес трябва да бъде роля на честен посредник, на сила, която подчертава, че сигурността е нещо, от което се нуждае Израел. Ето защо е важно Израел да контролира сферите, където има опасности за цивилното население. Докато няма сигурност за тези а, зони, е важно да има подобен контрол, но мирният процес се нуждае от Европейския съюз като честен посредник. Трябва да подкрепим Израел. Това е единствената демокрация, единствената държава, спазваща върховенството на закона Близкия изток. Искам да ви поздравя за работата ви, госпожа Могерини. Се надявам вашия приемник да продължи работата. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Инсер от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател две демократични държави, Израел и Палестина, които живеят в мир и сигурност в съседство. Това е целта, която трябва да преследваме. Ние трябва да спазваме при това, разбира се, международното право. Настоящата ситуация наистина е сложна. Не можем да приемем други глобални актьори като САЩ да в... допринасят с действията си за поляризация. Имам предвид казаното от американския посланник по отношение на израелските селища. Решението две държави трябва да бъде признато и 2014 година беше казано още, че окупацията трябва да бъде прекратена, за да могат двете страни да живеят в мир и свобода. Аз съм в делегацията за отношенията с Палестина и бих си пожелала Европейския съюз да прави повече. Става дума за окупация, става дума за селища, става дума за продукти от тези селища, а става дума също и за хуманитарна помощ. Сгради и инфраструктура, които се изграждат с помощта на Европейския съюз, се разрушават непрекъснато от израелските войски. И въпросът ми е съвсем прост. Какво прави комисията, за да не продължава този процес и как бихме могли да гарантираме израелските власти да е, обещетят е, тези разрушения. Благодаря. Благодаря, господин Грошел Треню. Решението на палестинския въпрос се отдалечава все повече, докато решението на президента Тръмп за столицата Иерусалим и статута на поселищата е факт. Хуманитарната криза се задълбочава и аз не мога да се освободя от впечатлението, че международната общност като че ли не желая трайно решение и е, по-скоро се примирява с статуквото. Аз мисля, че Европейския съюз е, трябва да настоява за две държави и е, да се спре изграждането на заселнически селища в палестинските територии. И най-вече ние трябва да искаме връщаме към масата на преговорите и търсене на трайно решение. Независимо от е, най-новите събития, си остава факта, че този въпрос не може да бъде решен освен на масата за преговори. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор госпожа Даудинг от групата на Зелени. Време е Европейският съюз да се намеси като честен посредник в Близкия изток. Това иска да се спазва международното право. За това решението на върхов... нашия съд е ма отношение, че трябва да се етикетират коректно идващите от тези а, територии и стоки. Това е първата стъпка. Европейския съюз а, трябва да наложи забрана за всякакъв нос на продукти от а, заселническите селища. Подобни мерки бяха взети а, за продукти от а, а, Крим а, и други части на света. Европейския съюз а, трябва също да предостави незабавно данни за компаниите, които оперират в тези зони. Всякакви опити да се легитимира анексирането е в противоречие на международното право и трябва да имат конкретни последици. В заключение искам да помоля върховния представител и нейният приемник какви конкретни стъпки ще предприемете, за да гарантирате спазването на международното право в мирния процес в Близкия изток. Благодаря. Следващият оратор е господин Захрадил от е, групата на ЕКАРЕ. Трябва да кажа, че винаги съм нервен, когато ние в Европейския парламент започнем да говорим за Израел. Много рядко се случва нещо обективно и балансирано. Ние трябва да помислим от гледна точка на това какво е важно за Европа и кое ще даде предимство на европейските граждани. Ние би трябвало да видим геополитическата карта и да разберем, че Израел е важен регионален партньор, може би най-важният на Европейския съюз, особено в областта на сигурната. Често говорим за европейските ценности и трябва да разберем, че Израел по много критерии е европейска държава, парламентарна демокрация, страна с върховенство на закона и е европейска страна, въпреки че не се намира реално на европейския континент. По тази причина трябва да сме солидарни с нея, особено като се има предвид нарастващия антисемитизъм в много държави членки и всяко подкоп и, и всяко подкопаване на позицията на Израел подпомага това, мисля, че трябва да покажем солидарност с Израел. Господин Урбан Кресо. Е- Благодаря, господин председател. Европейския съюз не може а, да бъде а, съучастник. Има нарушение на правата на човека от страна а, на фирми и други срещу палестинците. Така Европейския съюз става съучастник в апартейда срещу а, палестинците. Споразумението за асоцииране с Израел предвижда спазване на правата на човека. Не трябва да се подкрепят престъпленията срещу палестинския народ. Кампании като БДС са в нарушение на човешките права. Затова трябва да ги инкриминизираме. Трябва да се предприемат мерки, да се сложи край на окупацията, да не се продават оръжия на Израел, докато не се поемат ангажименти за спазване на правата на човека и да не се сложи край на незаконните заселнически селища.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 по незаконен начин на тези заселнически селища и по този начин легитимира окупацията и анексията на тези територии от Израел, също и призна столицата Ярусалим за столица. И това всъщност се прави срещу палестинския народ, който трябва да понася последиците, които са разрушителни. Европейския съюз тук има огромна отговорност Европейския съюз трябва да спазва политика на равно отстояние от двете страни и да и прилагайки тази политика, окоръжава Израел и неговите действия в ивицата Газа. Тук отговорността е много голяма за европейските институции които а, трябва да поддържат сътрудничество с Израел и го правят в сферата на економиката и отбраната. Ние трябва да признаем палестинската държава със столица Източен Иерусалим. Ние искаме да се отеглят а, тези а, израелски войски от селищата и всички палестинци да бъдат освободени непрекъ... веднага. Това трябва да бъде взето като решение от парламента и от всички държави членки и решението трябва да бъде последвано от действия. Моята държава беше една от първите, които признаха палестинската държава. Следващия, който ще се изкаже е госпожа Асимон Кополо. Две минути имате. Благодаря, господин председател. Ще кажа, очевидното не сме мъртви, не сме, извинявайте, глухи, не сме сляпи и не сме неми. Днес чухме това, което каза госпожа Могерини, както сме чували много пъти. Чухме и онова, което каза президента Доналд Тръмп, както и секретаря господин Помпео. Не сме и слепи. От години виждаме кървави терористични атаки срещу Израел. Аз съм виждал собствените си очи в един кибуц близо до е, западния бряг, в който почина момченце заради обстрелване с ракети. Също така, срещу гламските възвишения видяхме как се използват хора като щит срещу Хизбола. Много е просто да се види, че Израел има съвсем оправдани притеснения по отношение на сигурността. Европейския съюз много често беше гласа на стабилност и мир в миналото в региона. Израел е един от най-близките сътрудници на Европейския съюз. Споделяме много ценности и интереси. Онова, което сега трябва да направим е да имаме обща двустранна програма за засилване на връзките и е ясно, че новоизбраната комисия поставя това като свой приоритет. Съвместната работа не само ще подпомогне на мира, но ще помогне и Европа да засили своята роля като един честен и балансиран посредник в името на мира, като се има предвид политическата нестабилност. мислят в Израел, мисля, че трябва да за момента да се въздържим от намеса. Не сме нито неми, нито сляпи, нито глухи, но в момента е най-добре да запазим тишина. Извинявам се за объркването, казва председателя. Продължаваме нататък с желащите да се изкажат. Госпожа Аврам, една минута. Искам да приветствам балансираното изявление на госпожа Могерини относно положението в е, Израел и окупираните територии. Израел е единствената демокрация в този регион, трябва да положим повече усилия, повече страни от този регион да тръгнат по пътя на реалната демокрация. Много неща ще могат да се решат много по-лесно в Близкия изток по този начин. Относно заселническите селища, те трябва да бъдат рамката за преговорите между Израел и палестинската автономия. Санкционирането на само една страна никога не помага за мира. Израел е важен търговски партньор, освен това в областта на отбраната, на сигурността, на селското стопанство и прочие Европа е, и е, Израел имат много общо. Ние трябва да видим в дълбочина реалностите в региона. Призовавам Европейския съюз да остане балансиран и честен посредник. Само по този начин ще постигнем трайно решение и, надявам се, мир. Благодаря. Следващият оратор, господин Хорвуд. Благодаря. Ние дебатираме този въпрос след като Израел се присъедини към други страни, които са забранили Human Watch. Но виждаме и по-силно сътрудничество между администрацията на Доналд Тръмп и Натаняхо, което пречи. Имаме проблем и с изказването, което твърди, че заселническите селища не противоречат на международното право. Тук проблема е, че това подкопава възможността за решение с две държави. Това е единствения възможен план за мир. Ние трябва да защитим правото на Израел да съществува като държава, но трябва да защитим и правото на Палестина да бъде обявена за държава. Много вярват, че те отговарят на критериите от Монтевидео и че има умерени лидери, поне в западна, на западния бряг. Мисля, че подкрепата на тези лидери е в най-добрия интерес на Израел, подкрепя мира. Ние обаче трябва да подкрепим намирането на този път. Благодаря, господин Маджид. Моето послание е към героичния палестински народ, който не допусна да бъде унищожена културата им през последните години. Със следните има милиони европейци, които са израснали при окупация зад желязната, желязната завеса. Тези европейци и техните съюзници са отдясно или отляво, но те са запознати с ужасите на окупацията. За приятелите ми в парламента искам да кажа. Проявете уважението към палестинците. Дайте им това, което желаете сами да получите. Цялостна забрана на стоки от тези окупирани територии едно от решението. Не бива да се допуска да се обогатяват някои незаконно по този начин. Нелсън Мандела каза, че нашата свобода не може да бъде пълна без свободата на палестинския народ госпожа Михелс от е, Обединената левица. Госпожо председател, господин председател, госпожо Могерини, аз мисля, че сме единни в мнението, че Неханяхо потъпква международното право. Ескалиращият конфликт, е, употребата на ракети, изгонване на хора, това е, се наблюдава непрекъснато. Външният министр на Люксембург Аселборн предлага нова вълна на присъединяване на Палестина, признаване на Палестина със столица Източен Иерусалим. Това е много чаровно предложение, обаче трябва да имаме предвид е, тази е, близкоисточна политика, която би следвало да водим. Ние трябва да решим проблема по мирен начин, така както трябва да решим и проблема с Сирия. Колко надежна е нашата дипломация в Близкия изток, ако ние от друга страна водим политика на изолиране е, на Европейския съюз от Турция и Либия? Доколко можем да вдъхнем доверие, ако държавите членки навсякъде извършват износ на оръжие и е, обучават сили на сигурността. Необходима е международна мирна конференция и честни отговори. Една минута, господин Миксел. Уважаема Фредерика, искам да ти благодаря за чудесното сътрудничество през последните пет години, както и за личния ангажимент – да бъде намерено едно справедливо и разумно решение на конфликта между Израел и Палестина. Искам да ти благодаря и за това, че запази своя ангажимент да подпомогнеш целостта на Европейския съюз в нашия подход към този процес на мира. Вариантът за държави е единствения вариант, който може да отговори и на сериозните притеснения на Израел по отношение на сигурността и да даде желания резултат. Подхода на Европейския съюз в подкрепа на това решение беше последователен и трябва да остане такъв. Окупираните територии представляват препятствие пред процеса на мира и затова ние трябва да се придържаме към своята позиция. Това е свързано и с дейността във връзка с последното твърдение на САЩ за това, че тези селища са законни. Не вярвам, че действия, които противоречат на международното право, обслужват чието да било интерес. Господин, пауза ти е с една минута. Благодаря. Спазването на международното право е задължение на всички държави. На Израел не трябва да е изключение. Госпожа Могирия, аз съм обезпокоена от това, че някои партии, страни в конфликта, искат да предприемат определени действия. И се говори за антисемитизъм, както каза Агенцията за основните права миналата година. Много хора се боят от дискриминация поради това, че са от еврейската вяра. Но това винаги прелюдия към други действия, както показаха и трагичните събития от атентата в Хао. След 60 години евреите не се чувстват у дома си в този край, което показва и провала на политиката ни. Благодаря, господин Козелурек. Господин председател, госпожо Могерини, още веднъж искам да посоча, че правителството на САЩ се опитва да легитимира неприемливите действия на Израел. Аз мисля в частност за легитимирането на тези селища, след като беше изказано желание да се премести столицата в Ярусалим. Европ... Израелското правителство продължава обаче да нарушава правата на палестинците. Ние, европейците, не можем да останем безучастни пред всичко това. Ние трябва да упражним натиск върху Израел, така че Израел да спре изграждането на селища и да се ангажира с пътна карта, която да даде възможност за решение две държави. Аз приканвам към осъждане на поведението на САЩ и на Израел, защото действията им са военни действия. Госпожа Санто, за една минута. Госпожо Госпожо председател, госпожо Магерини, това е вашето последно участие в парламентарна сесия. за да можем да поставим нещата съвсем просто и директно. Решението с двете държави е единствения начин от една страна да се гарантира свобода на палестинците и правото им на самоопределяне, както и развитие, и от друга страна правото на Израел на мир и сигурност. Всяка една позиция, която върви в разрез с това, например, това, което видяхме от САЩ, е легитимирането на заселническите селища като законни и преместването на тяхното посолство в Иерусалим върви против международното право и задълбочава конфликта. Европейския съюз трябва да излезе от фазата, в която просто говорим, да предприемам действия във връзка с споразумението от, Лосло, от Осло, както и във връзка с резолюцията на съвета от 2016 година. Следващия оратор Велумсен една минута. Израелските селища са не само ясно нарушаване на международните правни норми, но и опит да се подкопае възможността за мирно решение две държави. Ние не трябва да приемаме това, не трябва да приемаме Тръмп и Натаняху непрекъснато да нарушават човешките права на палестинците. Европейския съюз трябва да се придържа към международното законодателство. Ние трябва да наложим забрана за внос е, от е, незаконните израелски селища и също така да се стремим към признаване на палестинската държава. Необходимо е също да а, е, имаме мирна и а, жизнена Палестина. Господин Санчес за една минута. Благодаря, благодаря госпожо Могарини за работата ви. Американската политика е неприемлива. Не може да се приеме подобна окупация. Това поставя под въпрос решението от Хелзинки. Можем ли да приложим същия подход и към Крим? Ще по, а, приложим ли доктрината Помпео към Южна Осетия? Не може да се стабилизира ако се легитимира агресорът. Това е нарушение на международното право. Това е удар в сърцето на международните отношения. Благодаря ви. Господин Майорино за една минута. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо Могерини, за всичко, което направихте. С голяма загриженост трябва да следим ситуацията в Израел и Палестина – това е ситуация, която задължава Европа и международната общност към действие. Ние трябва да се движим към посока решение два държави за тези два народа. Ние трябва да продължим да следваме този път. Това е позиция, която следва да се основава на взаимно зачитане на основните принципи. Това че държавата Израел може да живее в мир в международно признати граници и да се спазва правото на палестинския народ да живее в своите признати граници със собствена държава и собствен суверенитет. Ние трябва да се противопоставя на всичко, което върви в противоположна посока. Политиката на Недаяхо с тези селища е много тежък дестабилизиращ фактор. Води до много голямо напрежение, което е неоснователно и което нарушава международното право. Госпожа Файон, за една минута. Пошвана Федерика, твой мандат се изтека и хвала за все управлено. Скъпа Федерика, Твоят мандат изтича. Благодаря ти за чудесната работа, която извърши. Дебата за положението в Израел и Палестина, за съжаление, отново се поставя под знака на насилието, което осъждаме. Повече от 39 жертви е, дадоха нападенията на Израел в Газа. Решението е в диалог и в мирен процес, обаче в момента те са блокирани, отровени от едностранни и деструктивни решения на САЩ САЩ и в частност Тръп. Последно промяната на позицията за незаконните селища на западния бряг. Това обаче може да се разбере само като отговор на последното решение на Европейския съд, съгласно което Продуктите от незаконните селища трябва да бъдат ясно означени. Европейски израелските селища са незаконни и Европейския съюз трябва да има предвид това. Продуктите, които се произвеждат там по международното право са незаконни и нямат място в Европа. Комисията трябва да действа бързо, за да може да приложи на практика това решение на съда Израел и има пълно право да се стреми към мирно решение, обаче за съжаление не го прави iżraeljan fit-territorju okkupat Palestinjan huma illegali taħt Господин председател, госпожо Могерини, окупацията на палестинските територии от Израел е незаконна по международното право. Позицията ни е ясно и ще остане непроменена, надявам се. Администрацията на Трамп подкопава международното право, което създава опасности за мира в региона. Трябва да се намери мирно решение със създаването на две държави, но тази ситуация просто създава повече насилие и подкопава възможността за намиране на решение със създаването на две държави. Ето защо е необходимо да се сложи край на всички действия по създаването на нови селища, също да не се допуска внос от тези селища в Европейския съюз. Подстрекателството и насилието трябва да спре. Хората трябва да са в безопасност, да бъдат защитени. Благодаря ви. Започваме с процедурата за спонтанни изказвания. Господин Келър. От самото начало искам да кажа, че уважавам правото Израел да съществува и да защитава своята сигурност, но след като посетих Западния бряг, видях какво прави окупацията по отношение на това да подкопава съществуването на държавата Израел. Нека да нямаме иллюзии. Идеята че Израел непрекъснато може да превзема палестински земи, всъщност подкопава всякаква възможност да имаме две страни една до друга. Палестинската държава малко по малко се разпада пред нашите очи и нашия представител там не е разглеждан като честен, като безпристрастен посредник. Европа трябва да има по-силна роля да подкрепим съществуването на Израел и също времено да гарантираме, че решението за създаване на две страни е ключово за всеки бъдещ процес на мирни преговори. Що се отнася до производството от незаконните земи, мисля, че то трябва да бъде разгледано и то не само от гледна точка на това, което се случва в незаконните селища по западния бряг, а в цял свят. Господин Реджински. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожо върховен представител, отбелязваме годишнина от изгонването на евреите от Испания и изгарянето на техните домове. Нацистите завзеха Полша миналия век. Там също имаше много тежки събития. След това през 1948 година възникна държавата Израел. Аз срещнах един колега, който е учен в специализиран в проблемите на Палестина. И сега Първо се започна за Савран, след това Исак като негов следовник е, и е, всъщност е, така продължават нещата по отношение на Израел. Престъпленията продължават. Сега виждаме как се осъществява тероризъм там. Европа трябва да следва здравия разум и държавите трябва да имат право на самоопределение. Господин Уолъс. Не го виждам в залата. Госпожа Ечдала. Благодаря, Израел. И в много несигурен регион. Това е Близкия изток. Ние го наричаме Близък е, изток, тъй като от Виена е на разстояние Три часа и половина полет. Израел е обграден от вражески държави, които искат да унищожат държавата. Затова те имат най-съвършенната система за сигурност, защото трябва да защитават собствената си държава ежедневно. Израел е единствената демократична държава в региона и заслужава пълна подкрепа от Европейския съюз. Той е наш партньор и също е гарант за сигурността и на Европейския съюз. Освен това, Европейският съюз трябва да бъде релевантен и в бъдещия мирен процес между Израел и Палестина и трябва да се покаже като честен и балансиран посредник. Госпожа Лорд има думата. с твърдението на държавния секретар на САЩ, че не виждат нелегалност в тези заселнически селища е пократително. Тръмп и неговата администрация направиха всичко, за да разрушат възможността за създаване на решение с две държави. Също така признаха и суверенитет на Израел над гламските възвишения. Това обаче е незаконно. Одобрението на Тръмп не означава, че се спазват международни закони. Вече имаме по този начин нямаме възможност за дългосрочен мир и палестинците правилно осъждат това решение като заплаха за световния ред, като нещо, което нарушава доверието в САЩ. Ние трябва да продължим да излагаме своята последователна позиция. Те са незаконни. Тези селища според международното право и нарушават възможността да се намери решение с две държави. Подпомага и възможността израелците да продължат своята експанзия с помощта на такива незаконни средства, селища, които пречат на процеса. Следващия оратор. Госпожо Могерини, вие критикувахте незаконните селища от Израел и основателно, но Европейския съюз отказа да предприеме решаващи действия срещу Израел. Нямаме контрол върху факта, че САЩ им позволява да действат незаконно. Ние трябва да говорим за апартейт и геноцид в Палестина. Говори се за решение с две решения. Това решение е вече е невъзможно. То е мъртво и не може да бъде възкресено. Търси се решение с една държава. Палестинците и израелците имат право на демократични човешки права връщането също на беженците от Палестина в родината им. Това, което правят САЩ с Израел, го правят само защото Европейския съюз и Европа го толерират. Благодаря ви. Господин Чеводаро. Благодаря. Тази наистина тъжна ситуация продължава вече много дълго време. Това обаче, което се случва там, не може да бъде описано. Аз съм лекар, работя съм спешно отделение, виждам, че извън политическите игри там има хора, които са загубили живота си, има много страдания. Крайно време е Европейския съюз и парламента да сложи на масата с преговори всички тези, които участват, за да сме сигурни, че може да бъде намерено справедливо решение. Твърде дълго време мина и се надявам, че новата Европейска комисия може да намери едно правилно добро решение, за да може подобни пократителни ситуации да не се случват. Надяваме се, че нещата ще се оправят и надеждата е тук в Европейския съюз. Благодаря. Това беше последния желаящ да се изкаже в процедурата за спонтанни изказвания. Сега давам отново думата на върховния представител за външната политика, госпожа Могерини. Благодаря. Обедена съм, че новата комисия, новия върховен представител не само ще вземе предвид този дебат, но и ще намери начин да запази единството на Европейския съюз и на държавите членки, да запази силната ни позиция в защита на международното право, както и да поддържа непрекъснати контакти и координация с останалите в света в системата на ООН, също в арабския свят и не само там – те познават обаче ситуацията на място добре и могат да насочат реалистично и мъдро пътя напред. Трябва да видим какви допълнителни инициативи могат да се предприемат, за да се подобри положението и да не допуснем най-лошото да стане необратимо. Има все още възможност да се постигне напреда по някои въпроси, но има и други въпроси и ситуации в определени моменти, които изискват от нас да бъдем разумни и мъдри и да се опитаме най-лошото да се превърне в факт, да се превърне в нещо необратимо. Разговаряла съм с представители от региона те искат от нас да играем подобна роля, да не допуснем нещата да отидат прекалено далече, че да поставят под въпрос постигнатото по решаването на конфликта в бъдеще. Въпросът за селищата е нещо, по което работим и ще продължим да го правим като европейско институции. Ще разглеждаме не само израело-палестинския конфликт, но и арабско-израелския конфликт. Ролята на Европейския съюз в защита и запазване на международния ред, основан на правила, е ясна – да, има а, спорове, свързани с селищата. Надявам се, че европейските институции, включително този парламент, няма да допусне да се поставя под въпрос международното право, защото това е опасно може да се съветва от комисията, да се иска от комисията и от съвета да допринесат за деблокиране на ситуацията в отношенията между Израел и Палестина, да се приложи международното право по отношение на селищата. Международното право не трябва да бъде обсъждано, то трябва да се спазва. Когато започнем да дискутираме това къде нещата не вървят добре в международното право. Това е място, в което не бива да се оказва Европейският съюз. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Могерини. С това приключваме разискването по този въпрос. Следващата точка е изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за положението в широкия регион на Близкия изток, включително кризата в Иран, Ирак и Ливан. Искам да напомня, че можете да поискате да се изкажете по процедурата на спонтанни изказвания, използвайки стандартната система или електронната система. Приемат се а, въпроси по процедурата с синя карта, едва след като приключат изказванията от името на политическите групи. Давам сега думата на върховния представител госпожа Могерини. Улиците в Близкия изток, Багдад, Бейрут са свидетели на големи демонстрации. В много страни те продължават. Развиват се събития, във всички страни те са различни и въпреки това имат някаква обща причина. Конкретните поводи са специфични политики, но протестите се разшириха и искат да има по-добро управление и по-добри възможности за работа. Нашия общ отговор е следния. Осъждаме всяка проява на насилие от всички страни молим да се потушават мирно демонстрациите, да има свобода на словото и да се потушават случаите, в които има насилие. Искаме външните участници да не забравят, че има суверенитет на тези държави. Искам да коментирам няколко конкретни неща, които са споменати в заглавието на дебата. Първо Ирак. Предизвикателствата там са уникални. Най-накрая тази страна излиза от дълъг конфликт, Необходимо е да има помирение и реконструкция. Също така трябва да се отговори на желанието на гражданите за по-добър живот и по-добри възможности. Това трябва да бъде постигнато, ако искаме дългосрочна стабилност в Ирак. През юли, когато за последен път посетих тази страна, виждам колко са постигнали, за да се подготвят за да работят по реконструкция и помирение, но виждам и колко крехки са нещата при тях. От началото на протестите искахме диалог и стъпки, с които да се отговори на притесненията на протестиращите, включително тези, които бяха предложени от места на ООН. Това става все по-успешно. Искаме Ирак да участва е, конструктивно в преговори с всички свои съседи и е много важно да се запази гласа на разума в този регион. Това е което искат хората на Ирак. Мир. Ние продължаваме да сме на тяхна страна и да помагаме, за да може да има по-силна, по-приобщаваща и по-добра демокрация в Иран. Има и сериозни проблеми, свързани с протестите, които проистичат от тежката економическа ситуация. Наистина няма оправдание за прекомерното използване на сила от страна на правоохранителните органи трябва да има в случаи, в които това е факт. Много бързи действия от страна на правителството трябва да има и свободен достъп до интернет и информация във всеки един момент. Нека да добавя нещо, което е ясно и очевидно, но все пак е добре да си го припомним отново. Това няма нищо общо с изпълнението на сделката